Следователно, това тяхно искане ще бъде препратено към комисията АВКО. Преминаваме към следващата точка, а именно изявление на съвета и на комисията за доклада за напредъка постигнат от Албания през 2012 година. Давам думата на представителката на съвета Козако Маркулис. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа членове на Европейския парламент, аз се радвам на възможността да участвам в тази вечершния дебат по този въпрос. Албания е важна страна в нашия регион. Ние широко си сътрудничим с нея в редица области и водим обширен политически диалог. Е, отношенията ни е, нарастват по значимост, като отразяват растящата и значима роля на Албания в регион. Е, по-специално, Албания много активно участва в регионални инициативи, в това число съвета за регионално сътрудничество и в процеса за сътрудничество в Юго-Источна Европа. Освен това, Албания председателства съвета на министрите на съвета на Европа през тази 2012 година. Благодаря на Европейския парламент за ценния му принос към дебата и в частност отправям благодарност към господин Хунтис, докладчик на парламента по, по този въпрос. Благодаря му за ценната работа. Докладът представя сериозна основа за съгласие между парламента и съвет. Впрочем, заключенията, прияти от съвета с нощи, той приветства постигнатия от Албания, от Албания напредък към постигането на 12-те основни приоритетни показателя по становището на комисията от 2010 година, а именно диалог между правителството и опозицията е, това не е на последно място, е, като по този начин се подготвя почвата за постигането на напредък към изпълнението на политическите критерии за членство в Европейския съюз. Албания всъщност вече удовлетворява 4 от основните приоритетни показатели и е, е постигнала сериозен напредък към удовлетворяването на още 4. Става въпрос за функционирането на парламента, за избирателната реформа, за административната реформа. А и в други области, приоритетни области, е постигнат напредък. Така, например, отнемането на имунитета на високопоставени длъжностни е, лица и е, магистрати, е, активизирането на процес на конфискация на получени по престъпен начин имущества. Съветът отчита препоръката на Албания да се даде статут на страна кандидатка при изпълняване на основни условия в съдебната област и в административната реформа и преразглеждане на аспекти от парламентарния правилник. От комисията се иска да докладва веднага, след като констатира съответния напредък, с оглед даването на Албания на статута на страна кандидатка. В това число, доколкото комисията констатира напредък и по отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност. Има и други области, в които те първа трябва да видим напредък по отношение на, върховенството на закона, независимостта на съдебната система, е, е, ефективността и отговорността на, на съдебната система, е, защитата на мълцинствата. Това са все жалони към членството в Европейския съюз. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, позволете ми накрая да кажа няколко думи за предстоящите до година парламентарни избори. Знаем, че те до сега нерядко са били успорвани успешното произвеждане на юнските избори до година ще бъде е, е, сериозен повод е, политическите сили в Албания да проявят готовността си за реформа на избирателната система. Това ще бъде поредното изпитание за демократичните институции на страната. Устойчивият политически диалог и по-нататъчните усилия по основните приоритети ще останат все така от съществено значение за процеса на реформа и за бъдещия напредък на Албания към Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър. Позволете ми сега да дам думата на комисар Фюле. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа, госпожо министър. Благодаря специално на парламента за доклада за напредъка. Той признава близката възможност за интеграция на Албания. Докладът отговаря на оценките и препоръките, направени от комисията в пакета по разширение – и специално на препоръките към Албания по посока, особено на реформите в програмата, определяща 12-те приоритета, разписана през 2010 година. Сега говорим за доклада обаче за напредъка през 2012 година. Той отразява ново положение в страната, където започват да се прилагат споразуменията между правителство и опозиция през 2011 година, целящи именно плурализъм и многопартийност – това всъщност е един от ключовите приоритети на становището. Взимайки предвид постигнатият напредък, комисията предлага на Албания да бъде връчен статут на държава кандидатка, стига тя да изпълни препоръките за административна реформа. Ясно е за всички как, какво е нужно на Албания по пътя и към европейската интеграция. За съжаление, политическите лидери на държавата обаче не винаги са били в състояние да поставят европейските приоритети начално място в своите политически програми или пък да направят така, щото всички политически сили в страната да подкрепят реформите. Все още има какво да се постигне, все още има ние какво да направим, за да укоръжим нашите албански приятели, опозиция и правителство в работата им по европейската интеграция. Разбира се, освен това, което споменах, има и други предизвикателства, пред които е изправена Албания, като, например, върховенството на закона. То е всъщност в сърцевината на подходът на комисията към всички държави, желаящи да се присъединят. Албания ще трябва да продължи да надгражда над постигнатото до момента, да консолидира и да продължава да провежда един градивен политически диалог. Това ще даде резултат и от реформите. Освен това, трябва да продължи да дава конкретни доказателства за борбата си против корупцията, прането на пари и организираната престъпност през 2013 година са предвидени избори през юли месец. И това ще бъде изпитание за европейската перспектива на Албания. Ние сме за оказване на помощ, помощта, която те биха могли да поискат от нас това ще бъде разтълкувано от албанската страна като желание от наша страна от страна Европейския съюз да сътрудничи с албанските лидери в тяхното желание за добри добросъседски, за добросъседски регионални отношения с съседните им държави. Благодаря ви, госпожи и господа евродепутати, за подкрепата, която непрекъснато оказвате на работата на Албания по пътя на нейната европейска интеграция. Благодаря. Благодаря. Сега има думата от името на политическите групи най-напред представителят на групата на социалистите и демократите Извинете, поправя се председателката групата на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Докладът на Европейския парламент във връзка с доклада за напредъка на Албания се разглежда не само в Европейския парламент, но и в съвета. И е, мисля, че и в е, рамките на съвета нашия доклад намери е, внимание и е, му бе отдадено необходимото значение. Благодаря много на докладчиците в Сянка за успешното сътрудничество. Този доклад за напредъка на Албания по пътя към присъединяването към Европейския съюз отразява желанието на албанското население. Е, ние подкрепяме е, тези стремежи на албанските граждани, защото смятаме, че това ще укрепи процесите на демокрация и ще даде тласък на борбата срещу е, корупцията и организираната престъпност. Естествено, е, това желание на гражданите на Албания би трябвало да се подкрепи активно от властите в е, Албания. След гласуването на резолюцията във връзка с положението в Албания, Министър-председателят направи изявления, които за съжаление влушават обстановката, в които има националистически декларации и това не е в полза на стабилизацията на региона. Би трябвало да се правят изявления от страна на властите, е, които да са в полза не само на Албания, но и на мира и спокойствието в целия регион. Благодаря. А сега от името на НЕП давам думата на господин Кукан. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме този доклад. Е, приветстваме и е, постиженията е, и напредъка на Албания и се надяваме, че това ще продължи и в бъдеще. Е, комисията на практика дава един много силен е, сигнал в посока към Албания, като е, предлага да се признае на Албания статута на страна кандидат е, е при е, наличието на три предпоставки. Е, е, признаването на този статут е, за Албания ще бъде изключително важно за по-нататъчния напредък в страната. Е, Европейският съюз и европейските институции в никакъв случай не би трябвало да допринасят за разединение в Албания. Напротив, те трябва да работят за единението на политическите сили в тази страна. Е, но е, този положителен сигнал, който е, комисията изпраща към Албания, ще засили демократичните процеси. но в това отношение именно ние имаме известни тревоги, но смятаме, е, че е, преди да се премине към следващите стъпки в е, рамките на интеграционния процес за Албания, трябва да се определят приоритетите и да видим, че Албания изпълнява тези приоритетни от наша гледна точка задачи в е, крайна сметка става дума за един много окоръжителен доклад, но ние все още очакваме конкретни резултати. Е, парламентарните избори е, предлагат един голям шанс на политиците, а също и на гражданското общество да покажат, че държат на европейските ценности. Колегата Ручек има думата за две минути. Социалисти и демократи. Благодаря ви, уважаеми колеги. Нашата група на социалистите и демократите напълно подкрепят бъдещото присъединяване на Албания към Европейския съюз. Днес обсъждаме доклада за напредък. През последните 12 месеца Албания постига значителен напредък. Този напредък се основава на сътрудничеството между основните политически сили в страната. Без това сътрудничество между правителството и опозицията напредъкът нямаше да бъде възможен. Ето защо бих искал да призова приятелите ни в Албания и в правителството и в опозицията да продължат по същия път. Тъй като без тяхното сътрудничество няма как да се постигне напредък в областите, споменати и от госпожа министра, и от комисария. Най-важно за едната година са изборите. Не резултатите, а самият изборен процес, подготовката му и провеждането на изборите. Последните по време на последните национални и местни и регионални избори имаше сериозни проблеми. Ето защо е важно през юни 2013 година да има напредък в процеса на провеждане на изборите. И накрая искам да кажа няколко думи за регионалното сътрудничество. До момента Албания играе много активна и конструктивна роля в региона по отношение на Косово и Македония. Но за нещастие, както спомена и господин Хонтис, нашият докладчик, напоследък се чуват гласове в Тирана, които призовават към по-националистическа позиция. Ние смятаме, че това не е правилната насока нито за Албания, нито за региона. Ето защо отново бих искал да призова силите и в управляващото правителство и в опозицията да се въздържат от подобна риторика. Албания е изключително важна за нас държава. И както вече казах, до момента играе, страната играеше много важна и конструктивна роля в региона и се надяваме тя да продължи да го прави и за бъдеще. И че ще продължи в същата насока към интеграция в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Думата има госпожа Корнелисен от името на Зелените за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. По отношение на Албания, едно от основните ни опасения винаги било свързани с политическия климат и липсата на желание за сътрудничество между основните партии. Изглежда има напредък в това отношение през последната година. Изглежда, че в момента, че до момента парламент функционираше както трябва, но сега изглежда има промяна в тази насока. През ноември имаше три спорни документа, които не успяха да, бъд, да минат през парламента поради политически неразпирания. Министър-председателят обяви, че всички а, албански ами, албанци мигрирани в страната ще могат да получат паспорт, знаеки какво ще предизвика като реакция подобен закон в целият регион. Беше планирана посещение на нашата делегация за другата седмица и тя беше отменена в последния момент. Аз лично се бях приготвила куфара и бях готова да водя конструктивен диалог с представителите на правителството и на опозицията, но те очевидно не бяха готови за подобни срещи. Въпросът е защо? Всичко това се случва преди много важно заседание на съвета и е ясно, че тук имаше целенасочени усилия за подкопаване на шансовете на Албания да постигне статута на страна кандидатка. И въпросът ми е защо. Явно, че усилията и че предизборната кампания за 2013 година вече е започнала. Аз лично бих искала да дадем на гражданите на Албания статутът на държава кандидатка, но изглежда, че техните управляващи отново са се загубили в вътрешно-политически борби и няма как да се постигне напредък в този климат. Ето защо, господин Бериша, господин Нарама, моля ви в името на вашият народ. Благодаря ви. Думата има колегата Янако за минути и половина от името на НЕП. Много ви благодаря, госпожо председател. Разбира се, ние бихме искали да подкрепим усилията, полагани от Албания за членство в Европейския съюз. Бих искал да поздравя докладчикът господин Хунтис за много целенасоченият му доклад. Разбира се, очакваше се съвета да прецени, че Албания не е изпълнила 12-те предусловия за постигане на статут на държава кандидатка. Все пак, Той може да се окаже стимул за по-добро разбирателство между политическите сили в Албания, както и за разрешаването на някои проблематични въпроси, като например организираната престъпност, изпирането на пари, корупцията и проблемите в съдебната система. Имаме също така и притеснения с правата на човек и с собствеността, тъй като има официално признати мълцинства, като гръцкото мълцинство в Албания. Всички тези въпроси все още са неразрешени. Когато господин Бариш участвал в церемония за отбелязване столодишната от създаването на албанската държава, той се спря на албанското различните малцинства в рамките на Албания. И мисля, че сегашното му отричане от неговата позиция ще влуши нещата, защото в Гърция, например, имаме живеят албански граждани, които обаче са економически иммигранти, които работят в Гърция и изпращат парите обратно в Албания, но те на практика не могат да бъдат сметнати за малцинство. И очевидно, че в момента тези изказвания на министър-председателя са с ясна националистическа насоченост в очакването на негативен отговор от страна на съвета на министрите по отношение статута на държава членка. Благодаря ви. Думата има колегата Кирилов за една минута. Председател, господин комисар, първо бих искал да поздравя докладчика за балансирания документ, който добре отразява успехите и предизвикателствата пред Албания като потенциална държава кандидат за членство в Съюза. Оценявайки постигнатото сега, вярвам, че Албания има потенциала да се справи с трудностите по своя път към интеграцията бих желал обаче както и вече беше отбелязано да споделя тревога свързана с националистическата риторика по повод неотдавнашното честване на сто стогодишнина от независимостта на страната и може би по конкретно да дам пример. по този повод на огромен митинг в скопие премиерът бериша говори за осъществяване на национално обединение на етническите албанци в региона а в друга реч в тирана за албанските земи простиращи се от скопие до подгорица две столици на съседни на албания държава подобни изявления ни най малко не съдействат за атмосферата на доверие и добросъседство напротив те водят до нарастване на междуетническото напрежение както това например се забеляза на този огромен митинг в скопие. ние трябва да изпратим ясен сигнал аз съм съгласен и с докладчика и с колегите към властите в албания че подобна националистическа риторика е неприемлива. благодаря госпожо Следващият господин госпожо председател, колеги, албанците са може би един от най-старите народи в Европа. Берлинският конгрес взима решение за новите граници на Балканите. И на практика тогава те е, не получават а, е, а, е, достатъчно права. Но по-късно през 1912 година а, нещата се променят а, на Балканите. И а, както някои от историците а, пишат, а, започва един безпредседентен геноцид от страна на сръбските власти по случай 100 годишнината от това събитие прозвучават думи, които може би ни се струват не толкова разумни, но в крайна сметка имат едно естествено обяснение. Ние естествено ще гарантираме границите в Европа и в никакъв случай не желаем да се променят границите но трябва на всяка цена да допринесем по един конструктивен и балансиран начин е, за запазването на границите в Европа. Ако е, продължаваме да търпим е, това, че е, албанското мълцинство в Сърбия на практика е дискриминирано, че не му се признават е, права на мълцинство, е, ние само ще засилим е, тази националистическа риторика. И затова е, трябва да критикуваме албанските политици, но същевременно е, трябва да обърнем критичен поглед и към е, Сърбия, е, която е, е пречи и на развитието на Косово, която пречи очевидно на европейската перспектива на Албания и също времено трябва да поискаме Сърбия да признае правата на младсинство на албанците. Благодаря ви, колега. Сега да дадем думата на колегата Тусак. Нека да подчертаем критериите, е, които би трябвало да въжат и по отношение на Албания, когато говорим за е, признаване на е, статут на кандидат. Нека имаме предвид и мастрикските, и копенхагенските критерии. В никакъв случай не бива да позволяваме е, на е, режима там да е, дискриминира хората, да репресира една голяма част от населението в Албания. Ние при всички положения подкрепяме стремежа на Комунистическата партия в Албания за присъединяване на страната към Европейския съюз, но в никакъв случай не бива да позволяваме тази игра на монополис по отношение на властта да продължава. Благодаря ви. Позволете ми да дам сега думата на комисаря Фюле. Господин Пасеот има думата. Аз подкрепям абсолютно присъединяването на Албания. И ще попитам колегата Тусас, който говори за кандидатския статут на Албания. Дали а, гръцките комунисти трябва да решават този въпрос? Това не трябва ли да се решава в крайна сметка от гражданите на Албания? Очевидно, Албанските граждани са тези, които ще трябва да направят своя избор. Но е, както в Албания, така и в съседните държави е, и от тези партии, които в момента са в опозиция, които е, не управляват, трябва да имат право на глас. Позволете ми сега, казва председателката, да дам думата на комисаря. Um, Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, радвам се на тази възможност да обменим становище относно Албания и нейните перспективи за членство на Европейския съюз. Обеден съм, че резолюцията, на която се позовавате, изпраща правилно послание към Албания. Това е послание, признаващо усилията, положени до момента и силна подкрепа на албанските партии и на всички други заинтересовани страни да продължат напредъка на Албания в процес на европейска интеграция. Подобно на Европейския парламент ние също смятаме, че бъдещето на Албания е тясно обвързано с бъдещето на Европейския съюз и затова възнамеряваме да се придържаме към препоръките ни за предоставяне на статут на държава кандидатка на Албания. Но за целта Албания трябва да, извър... да изпълни своят ангажимент. Ще докладваме на съвета за постигнатият напредък, включително и по отношението на върховенството на закона. С ваша подкрепа съм убеден, че разширяването ще продължи да е много силна политика, като в центъра ще бъде върховенството на закона, както в Албания, така и в останалите държави, които имат стремеж към членство в Съюза. Благодаря ви. Благодаря на господин комисария. Давам думата на министър Козако. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на парламента, уважаеми господин комисар. Интеграцията в Европейския съюз може да се основава само на значителни усилия, които се полагат на национално равнище и на сериозен ангажимент. Преди всичко Албания трябва да осигури един стабилен истински политически диалог – нивото на ангажимента на албанските граждани към членството в Европейския съюз е стабилна основа, върху която албанските политици могат да изградят своят съюз. В заключение бих искала да подчертая забележителният напредък, постигнат от Албания през последната година. Албания доказа своята политическа воля и постигна конкретни резултати чрез провеждането на важни и нужни реформи. Обедена съм, че ще продължи също високо равнище на ангажираност и ще станем свидетели на други положителни развития и допълнителен напредък през 2013 година. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър получих предложение за резолюция. И с това приключваме дебатът. Гласуването ще бъде утре на обяд.